искане е предадено на Комисията по правни въпроси. Групите е НП, АЛДЕ и ГОЕ са представили искания за назначаване на членове на парламентарни делегации. Списъка с тези имена ще бъде представен и прикрепен към протокола. Ако няма някакви възражения, тези имена ще бъдат потвърдени. Комисията по конституционни въпроси предлага тълкуване на член 121 или нея